към Комисията по правни въпроси. Госпожа Вебър напуска ЕНП и преминава в АЛДЕ. Това е с действие от 17 ноември 2014 година.